Uh, добър ден, колеги. Продължаваме работата и следващата точка от дневния ред е, са е, въпроси към съвета. И искам да кажа добре дошъл на господин министра, който представлява Белгийското председателство. Първият въпрос е, се отнася до хората с увреждания и стратегията 2020. Господин министр, когато сте готов, чакаме да чуем вашият отговор. Госпожо председател, драги колеги, съветът отделя огромно значение на увеличението на възможностите за участие и в пазара на труда на всички граждани, включително и на хората с увреждания. Някои от основните цели на стратегия 2020 година, приета 17 юни, наистина насочен в тази посока насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността. Стратегията Европа 2020 споменава изрично в инициатива хората с увреждания. Тази инициатива се нарича борба с бедността и комисията би трябвало да разработи съответните програми, за да се избегне дискриминацията на хората с увреждания на национално ниво, тъй като държавите членки трябва да създадат и да прилагат мерки а, по отношение на рисковите групи, сред които и хората с увреждания съобразно заключенията на Европейския съвет от юни 2010 година държавите членки трябва да приложат на свое ревнище тези приоритети и общите политики трябва да подкрепят този глобален подход, стратегията, така че да се подобри приобщаването на хората с увреждания. Така да се изготвят и нови европейски рамки, прияти през юни от съвета за хората с увреждания. Изрично бяха призовани държавите членки и комисията да бъдат включени в водещи инициативи, е, да се е, ползват този човешки капитал, е, който представляват хората с увреждания, да се засилят мерките, свързани с обучението им Съветът прикани комисията да подготви за едното десетилетие в сътрудничество с представителната организация на хората с увреждания нова стратегия в полза на хората с увреждания, почиващи на стратегия 2020. Uh, Благодаря. Искате ли да зададете допълнителен въпрос, госпожо? Господин министр, благодаря за вашият отговор. Но бих искал все пак да кажа, че 65 милиона граждани на Европейския съюз са с, увреждане са с увреждания и техният глас като че ли не се чувам. Имам допълнителен въпрос. Не мислите ли, че трябва да ускорим прилагането на директивата срещу дискриминацията във всички страни членки, за да може хората с увреждания да живеят като пълноценни граждани на Европейския съюз. Благодаря, господин министър. Работната група на съвета по социалните въпроси все още обсъжда предложението на комисията за нова директива, равно третиране на лицата, независимо от религията, увреждането, възрастта или сексуалната ориентация. Тази директива трябва да се ползва на душно одобрение е, много усилия бяха положени по тази директива, но председателството за сега не може да се произнесе по резултатите и продължителността на преговорите. Uh, сега още два допълнителни въпроса. Ще ги вземем, чуем един по един и след това ще помоля господин Нитера да отговоря на двата въпроса заедно. Първият е от господин Семка. Благодаря, госпожо председател. Господин министр, благодаря за предоставената информация. Трябва да кажа обаче, че съжалявам, че това, което казахте, беше доста общо. Споменахте неща, които са уместни, но аз бих искал да задам конкретен въпрос. Предвиждате ли допълнителни средства за повишаване на квалификацията на хората с увреждания. Иначе ще бъде много трудно да им се намери работа. Господин председател, господин министър, аз бих искала да попитам какви са намеренията на съвета по отношението на регламента, който се отнася до правата на пътниците. Особено онези, които пътуват с коли. Господин министр, бихте ли отговорили на тези два въпроса? Що се отнася до финансирането, ще се проведе общ дебат по начина, по който следващите бюджети ще покрият някои основни инициативи в рамките на стратегия 2020 и разбира се, ако в рамките на тази стратегия се включат нови политики в полза на лицата с увреждания, трябва да се обсъдят и е, възможности за финансиране на тези политики. Що се отнася до развитието на законодателството, трябва добре да видим каква роля може да изиграе комисията спрямо сега действащото законодателство да се видят какви мерки са възможни. Съветът ще играе своята активна роля в закрила на хората с увреждания. Например, преди 10 години съветът, беше, съветът прие директива за закрила на лицата с увреждания в сферата на заетостта. To... Преминаваме към следващия въпрос от заместник председателя Краца. Бюджетните корекции и частния дълг. Моля да отговорите, господин министър, когато сте готов. По-настоящем процедурите за макроекономически бюджетен надзор – залегнали в съответните членове на договора, са крайъгълния кам... камък на прилагането на нашите политики. През март 2010 година съвета създаде работна група под председателството на председателя на съвета. Представени са всички държави членки, Европейската централна банка, комисията, и тази група трябва да е, проучи е, целите, които трябва да бъдат е, постигнати в сферата на бюджетната дисциплина, като се използват всички възможности на правните рамки. Беше представен доклад за напредъка и се подчерта, че трябва да бъде засилен процеса за надзор, като се отделя по-голямо внимание на размера и на продължителността на задълженията. Работната група сметна за необходимо да приеме съответни макроекономически мерки за надзор, които да бъдат по-ефективни, на ранен етап и да се направят препоръки, е, така че да се избегне е, е, задълбочаването на проблемите. Необходими са и съответните показатели в тази сфера. Частният дълг също има своето значение. Европейския съвет през юни месец приеха, прие тези насоки, тези препоръки и на базата на резултатите от дейността на тази е, група е, ще бъдат е, изменени съответните текстове и председателството ще предостави приоритет на всяка инициатива в тази посока. Госпожа Краца. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на министъра за опитът да отговоря на моя въпрос. Но аз попитах нещо за частния дълг, дали е бил взет предвид в решенията, които ще се взимат през октомври и в рамките на програмата за економическо управление – и новото тълкование на пакта за стабилност, въпросът ми е дали е бил отчетен частния дълг. Той ще играе някаква роля. Моля конкретно да отговорите на въпроса и много ще съм ви благодарна. Както ви казах вече, процесът е в ход. Работната група заседава онзи ден. Ще има още едно заседание преди съвета през октомври. И на този етап би било преждевременно да кажем какви критерии в бъдеще прилагаме дори в рамките на пакта за стабилност и растеж. Възоснова на работата на работната група по економическото управление, която ще представи своите резултати на съвета в Европи и за да може евентуално да се измени европейското законодателство, включително и по отношение на частния дълг. Благодаря, господин министр. Няма други допълнителни въпроси. И за това минаваме към следващия въпрос. А тя е от господа е госпожа Тикао и се отнася за а, прегледа на мрежата а, от транспортните коридори Тенте. След публикуването на Зелена книга от Комисията за преразглеждане на политиките за по-добре е, по-добро интегриране на транспортните е, мрежи. Съветът прие през юни 2009 година заключения, е, в които се приветства Зелената книга и американи комисията да внесе предложение за ревизиране на а, е, тези а, е, мрежи. Основното нововведение е, а, е, подход а, за планиране на две нива, двуетапен с а, съответната ЖП мрежа, летища, пристанища, които представляват глобалната мрежа на базата на националните мрежи, които към които ще се добави централна е, мрежа е, чрез системно увеличаване на ефективността на ресурса на транспортните мрежи и значително е, намаляване на парниковите газове от транспортните средства. През юни съветът отбеляза. Има проблем с превода. Не тече превод по английския канал, а мисля, че и по литовския. Проблема е решен. Извинявам се, господин министр. И така, през юни тази година съвета отчете информацията от председателството и резултата от годишното министерско заседание по трансевропейските мрежи, което се проведе на 7 и 8 юни в Сарагоса. Дискусията беше съсредоточена върху методологията за планиране и осъществяване на новата мрежа и за намиране на е, съответните финансови средства. Е, развитие на критериите и е, условията свързани с планирането на централната и глобална мрежа. В момента се провежда такова съгласуване на мнение, такова допитване и резултатите ще бъдат ясни на 15 септември. След това ще се обсъдят на двустранно ниво между комисията и съответната държава членка, както и на многостранна основна в рамките на съответни комисии за съответните мрежи. След това комисията ще проведе оценка на въздействието за 2011 година. Преди да бъде е, внесено предложението и е, на базата на е, сегашните и бъдещите консултации, е, Разбира се, Белазийското председателство е, на този етап е, не може да даде по-нататък прогноза на развитие на мрежата. Госпожа Тикао, Благодаря, господин Министър. Една от целите на прегледа на мрежата ТНТ е именно да се интегрира съществуващата инфраструктура и да се адаптира тя, за да може да се постигне напредък. Предвиден е и средносрочен преглед. Нуждаем се от необходимите данни, за да могат мерките да бъдат прияти идната година. Затова съм внесла този въпрос. Да, разбира се, това са важни проблеми и без съмнение те ще бъдат включени в преамбилната част на тези е, проучвания. I actually have uh, благодаря. Има два допълнителни въпроса. Под, въпроса пак ще ги чуеме един след друг и след това ще помолим за отговор. Господин Шелансис. Благодаря, госпожо председател. Господин министр, uh, беше публикувано писмо на председателя на Комисията по транспорт и туризъм. В отговор на а, това, което иска Европейския съюз и Световната банка, гръцкото правителство ще закрие редица железопътни линии, които са част от мрежата ТНТ и бяха част от плановете на Европейския съюз за модернизиране на железопътната мрежа. Е, това е, е в нарушение на договорите на Европейския съюз и искам да знам какво е становището на съвета по този въпрос. Сега господин Земка, имате дума да зададете въпроса си. Ако ми разрешите, искам да продължа зададения въпрос. Въпросът за развитието на мрежите ТНТ е много важен за европейската интеграция. Изграждането на тези мрежи обаче трябва да бъде последователно. То обаче е много скъпо. Въпросът ми е в бюджета за 2014 до 2020 година. Виждате ли възможност да се увеличат средствата за мрежите ТНТ допълнително. Благодаря, господин министр. Имате думата за отговор. По първия въпрос за съкръщаване на капацитета за инвестиране в мрежата от страна Гърция, мисля, че комисията е компетентна по този въпрос. Аз нямам конкретен отговор по начина, по който ще се реагира на този спад на капацитета, но службите на комисията ще дадат отговор на този въпрос. Що се отнася до съответствието и финансовите средства, ще спомена финансовите перспективи 2014-2020 година и вие ще се произнесете в тази сфера, съгласно принципа съвместно взимане на решение. Така че ще се видят възможностите за такова финансиране. Преминаваме към следващия въпрос, господин Папникула оценката на отворения метод за координация. Господин министър, В заключението си от 30 ноември 2009 година съветът припомни, че отворения метод на координация допринася за доброто функциониране на пазара на труда и социалната интеграция, обмена на добри практики в сферата на заетостта, е полезен и ще бъде още по-полезен в бъдеще, което включва ефективен мониторинг на основните насоки, които ще бъдат прияти от съвета след становището на парламента и по време на съвета ЕПСКО, по-специално в рамките на европейското 6-месечие. Миналата година по време на Приемането на новите стратегически рамки от съвета в сферата на обучението новите държави членки признаха, че тези мерки преминават през прилагане на отворения метод на координация, така че се подкрепя е, този метод е, и е, той се смята за полезен. Не отдавнащия доклад на съвместен доклад на комисията и на съвета по отношение на прилагането на програмата обучение и образование подчертава също напредъка постигнат благодарение на този метод в сферата на сътрудничеството образованието. Също така се подчертава при дискусиите по стратегия 2020 необходимостта да се развива този подход чрез съвместни дейности, е, благодарение на е, това, което позволява отворения метод на координация като е, механизъм доказал своя голям потенциал. Но с оглед на новите перспективи и предизвикателства, които ни дава стратегия 2020 по отношение на контролната дейност, намаляване на бедността и социалните аспекти, свързани с заетостта и по-специално основна насока 10. На 9 юли комисията призова държавите членки да започнат обсъждане на отворения метод на координация. От в заключенията си от ноември 2009 година, особено що се отнася до а, въпросите на младеща, съвета посочва основни принципи, които трябва да бъдат спазени във всички политики и дейности, свързани с младеща, в рамките на един по-интегриран и обновен метод. Председателството ще организира на 14 септември тази година конференция по този въпрос и съветът ЕПСКО отново ще обсъди този въпрос, който ще бъде предмет на заключения, свързани с социалната интеграция и заетостта. Uh, Господин Папа Николао има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на министра за отговора, но искам да разясня нещо. Отвореният метод за координация сфери като образованието, младеща е много важен инструмент, с който разполагаме в рамките на субсидиарността и правомощията на Европейския съюз, разбира се. Въпросът ми е, може ли понякога да получим резултатите от тези проучвания, за да използваме тези резултати и заключение като информация на нивото, на което работим. Как може Европейският парламент да изиграе по-активна роля в този процес, за да може също да даде своя принос. Господин министр. Да, насочвам ви към последната част от моя отговор. Да, ще получите ясните ясни заключения на съвета през едни октомври и ще има такива заключения, свързани с заетостта и социалната интеграция. Те ще бъдат на ваше разположение, разбира се. Благодаря. Има доуточняващ въпрос от госпожа Блинквачита. Е, Благодаря, господин министр, за отговора на въпроса за открития метод на координация и неговото значение. Тази година е година на борба с бедността в Европейският съюз. Съвпадение е, че в Европейският съюз има голямо социално изключване и висока степен на безработица като време трябва да се борим с бедността. Вие споменахте за обмена на добри практики, за извличане на полуки от опита в скандинавските държави в сферата на борбата с бедността и социалното изключване. При това положение ще се намали ли бедността в Балтийския регион? Е, да, по-ефективно обучение, обмен на е, практики и координация, както подчертахте, това е особено важно за постигане на общите цели – и в сферата на растежа, борбата с бедността и активни политики за социална интеграция могат не само да намалят бедността и да увеличат създаването на работни места и да гарантират правилното освояване на публичните средства. Това е въжи и в сферата на здравеопазването. Смятам, че през 2010 година, обявена за година за борба с бедността, наистина имат своята роля тези координации и взаимно обменна практика. Да минем на следващия въпрос. Господин Чунтис, Меморандума за разбирателство, сключен между Гърция, Европейският съюз, МВФ и бързо растящата инфлация. Съветът постави ударението многократно на структур... върху структурните проблеми в гръцката економика и то дългосрочните в различните а, дейности а, на, а, надзорна, на надзор. Е, съветът препоръча на Гърция на 16 февруари 2010 година да приеме общ пакет от мерки, така че да подобри функционирането на пазарите на стоки, да подкрепи растежа и производителността, да подобри ефективността и а, степента на освояване на европейските средства, както и да намали а, завишен, завишения си е, дефицит. Гърция е, на 16 март представи е, своя отговор и комисията и МВФ извършиха предварителен анализ в рамките на механизмите за подкрепа на стабилността и в рамките на предоставените средства на Гърция. Анализът беше приключен, приключи през август, но съветът не е сезиран с окончателния доклад на комисията. Комисията информира държавите членки на еврозоната за предварителните резултати на този анализ. И според този доклад ако развитието отговаря на прогнозите, увеличаването на инфлацията всъщност показва несъвършено функциониране на пазара на стоки. Съветът ще продължи да предприема мерки, ако такива се налагат, за да подкрепи гръцките власти за увеличаване на економическия растеж и за една здрава бюджетна политика. Ако развитието на економиката отговаря на съответните прогнози, съобразени с подкрепящите мерки, Това въжи и за бюджетната сфера. Thank you very much. Благодаря, господин Шанки. Благодаря, госпожо председател. Господин министр, боя се, че вие не отговорихте на въпроса. Мерките взети в, защото мерките наложени от Международен валутен фонд и от ЕЮ са шизофренични по своята същност. Налагат се данъци, които гражданите не могат да, да изпълнят. Меморандума налага и други мерки, увеличаване на ДДС и така нататък. Аз ви питам, във връзка с информацията от вчерашното заседание на Екофин, Смята се, че Гърция трябва да вземе допълнителни подобни мерки, т.е. инфлацията ще се увеличи още повече. А, правили, направили Екофин някакво предложение да се избегне това експлозивно увеличаване на инфлацията в Гърция? Господин министр, кога сте готов, имате думата. Нямам а, точен отговор на този въпрос. Какво е, е решил а, Екофин по този въпрос? А, но а, а, Съвета не един път е посочвал структурните недостатъци на гръцката економика и съответно Лисабонската стратегия. Съветът е направил своите препоръки за насоките на економическата политика на страните членки, насоки, които и че е задължително Гърция да усили усилията си, за да, коригира макроекономическите слабости. И съветът препоръчва да се увеличи конкуренцията в сектора в сектора услуги, същото да се говори повече внимание на научните изследвания, да се реформира публичната администрация, като се използва интегрирана стратегия на пазара на труда и гъвкава сигурност. Не мога да кажа нищо повече освен това, че е, гръцките власти се гласиха е, с приоритета е, на преструктурирането на макроекономическите показатели, като разбират много добре трудностите, с които това е свързано в Гърция. Благодаря, господин министр. Имаме допълнителен, още допълнителен въпрос от господин Папа Николао. Господин министр, господин Ходис, един е, уважаван наш колега, спомена факта, че инфлацията в Гърция се увеличава. Вече е 5,4%. Тези мерки е, засягат е, масовото потребление и ще бъде много трудно да се ограничи инфлацията. Говори се за въвеждане на нови данъци какви мерки трябва да се вземат, да се помогне на растежа и на развитието. Имаме ли някакъв конкретен план по този въпрос? Има ли мерки, които конкретно се разглеждат за да се помогне на Гърция в това отношение, господин министр? макар, че е, разбирам, че галопиращата инфлация създава проблеми и че трябва да се въведе нов баланс, ако това положение продължава, трябва нов финансов механизъм. Трябва да кажа, че в е, еврозоната Гърция споделя отговорност с другите страни членки за осигуряване на стабилността на еврозоната. И а, по примера на другите страни членки, трябва да води една и, и, и, економическо положение е обща грижа на всички страни и в рамките на пакта за стабилност и растеж. Е, е, всяка страна трябва да поеме своята отговорност и да решава собствените си проблеми по някакъв ефикасен начин, за да намали опасността да застраши доброто функциониране на, Европе, на Валутния економически съюз. Благодаря, господин министър. Сега минаваме към следващия въпрос. Следващия въпрос е от госпожа Ека Кайне. Е, той се отнася до приоритетите на бългийското председателство по отношение на ООН и неговите органи. Господин министър. С оглед на 65 то събрание на ОНЕ, съветът през юни месец прие приоритетите на Европейския съюз. Искам да припомня, че след влизане силата на Лисабонския договор, представителите на които отговарят по външните отношения и сигурността, представляват Европейския съюз в международните организации. Тези приоритети са насочени в следните е, теми. Е, засилване на ролята на е, Обединените нации, нации в които Европейския съюз е, ще подобри е, прозрачността, отговорността, представителността, ефективността на Обединените нации. На като втори приоритет е, е да се работи за е, мира и Европейския съюз трябва ясно да посочва своите позиции, особено е, що се отнася до управление на кризи при съвместни дейности с ООН. Съвета за сигурност. Трета, трети приоритет – устойчиво развитие особено в перспектива за постигане на целите на хилядолетието в сферата на развитието. Четвърти приоритет е свързан с правата на човека. От своето създаване Европейския съюз винаги е бил сред най-обедените защитници на правата на човека и сред водещите участници в тази система на ООН. Европейския съюз ще насърчава интегрирането на правата на човека в всички дейности като правата на човека са свързани и с всички други цели на ООН е, по отношение на развитието и сигурността. Петия приоритет е свързан с реформирането на системата на ООН, за да се подобри функционирането, прозрачността, ефективността и представителността на системата. Що се отнася до реформирането на съвета за правата на човека, Европейския съюз е, участва в формалните и неформални консултации, като развива капацитета на дейност на органа, който прилага стандартите, свързани с правата на човека – и трябва да бъде е, напълно запазен този капацитет. Що се отнася до дипломатическите представителства, от 1 декември 2009 година всички представителства на ЕС е, са трансформирани в делегации на Европейския съюз в Женева. Делегацията на съвета е, е и бюрото за връзка. С е, приеха мерки за времен, временни мерки за работа. Thank you. This Благодаря, госпожо Адрикяйне. Благодаря ви за отговора. Нека да посоча, че Неяснотата за представителството на Съюза в Женева и в Нью Йорк пречи на ефикасната работа и конструктивната работа с партньорите. Второ, след задълбочени дискусии на приоритетите с оглед а, реформата в съвета за правата, върховният представител сега трябва да осигури достатъчни ресурси и политическо внимание, за да се свържем и с други държави членки на ООН. Има нужда от много важни резолюции на ООН за смъртното наказание и работата по преговори за сключване на международен договор за оръжията. Ако обичате да коментирате по тези въпроси. Господин министър, имате ли забележки? Има друг доуточняващ въпрос. виждам, че сте готов. Искам само да ви кажа, че Белгия е член на съвета правата на човека и разбира се е, ще е, направи това, което вие подчертахте. Доуточняващ въпрос от господин Рубих. Благодаря, госпожо председател. Днес водихме сравнително живена дискусия. в която изразихме подкрепа на съвета за урязването на бюджета, но обсъждахме и дипломатическата служба. Смятате ли, че за ООН трябва да се опитаме да наберем по-внимателно кадрови ресурси и да економисим от някои ресурси, които да използваме по-добре на други места. Белгийското председателство готово ли е да предложи економии на ресурси, с които ще можем да осигурим по-голяма ефикасност на представителството на Европейския съюз? Alors, d'ores et déjà, des renforcements... Е, да, предвидени са а, е, такива е, мерки в Нью-Йорк и в Женева, но мога само да привлека вниманието ви върху необходимостта да се а, започне работа а, тази система за външна дейност и особено, що се отнася до финансовите аспекти а, при създаването на тази служба. Thank you. Um... Благодаря. Стигаме до следващия въпрос с господин Елвуд. И той се отнася до увеличаването на биоразнообразието в Европейския съюз. Възоснова на съобщението на комисията, озаглавено възможности за след 2010 година по отношение на перспективите и целите на Европейския съюз по отношение на биоразнообразието, съвета на 15 март 2010 година прие заключение озаглавено биоразнообразието след 2010 година, амбиции и цели на Европейския съюз на световно равнище и а, режим за достъп до ресурсите. Съвита изказа своята загриженост, че целите за 2010 година за биоразнообразието не бяха постигнати нито в Европейския съюз, нито на световно равнище, че продължава загубата на биоразнообразие. Това е неприемливо и тъй като има екологични, економически и социални последици, които са много сериозни. Подчертава се, че целите играха много важна роля, тъй като те позволиха да се предприемат мерки за опазване на биоразнообразието и да се приеме дългосрочно виждане до 2050 година за биоразнообразието в Европейския съюз и а, екосистемни а, услуги, служби за защита, оценка и управление на ценностите на биоразнообразието и неговото, неговия принос към благополучието на човека. Беше ясно, че катастрофалната загуба на биоразнообразие трябва да бъде избегната. А това е основна цел. Основна цел е спирането на, на намаляването на биоразнообразието и а, влушаването на екосистемните служби като до 2020 година се установи да може Европейския съюз да допринесе за опазване на биоразнообразието на, в мащабите на цялата планета. Като се има предвид приоритетите на Европейския съюз за опазване и укрепване на биоразнообразието, Съветът установи, че разрушаването в, раз, и разробяването на хабатите, на, на обиталищата има най-голямо въздействие върху биоразнообразието. По отношение а, на, на а, в това отношение съвета изтъкна а, на вредното влияние на земеустройството, изчезването на екзотични видове, заплашени от изчезване видове, е, прекалената експлуатиране, както на земята, така и на океаните. Е, Затова допринасят и измененията в климата, е, което допълнително отлежава отежава положението на някои видове, заплашени от изчезване. Колко става дума по отношение на стратегията 2020, главните насоки на економическата политика на съвета са такива, че те призовават страните да предприемат мерки, за да превърнат е, е, екологичните предизвикателства във възможности за растеж, като едновременно с това осигурят биологичното многообразие. Ролята на това многообразие беше също така подчертана от съвета в неговите заключения от марта 2010 година, в които той заявява, че е императивно необходимо да се спре загубата на биоразнообразие и влушаването на екологичните системи. Като ние подкрепяме дългосрочната перспектива до 2050 година. За това говорят и заключенията на съвета, за които вече споменах, от 15 март 2010. Благодаря, министър, господин, министър, господин Хавър. Благодаря, господин председател чухме за със съжаление, че няма напредък по постигане на целите. А, обаче а, а, трябва да кажем, че мерките за развитие и обща селско-стопанска политика трябва да допринасят за запазване на биоразнообразието. А, какво прави съвета, за да помогне на европейските а, фермери в това отношение? Благодаря, господин министър. Смятам, че най-добрата мярка, която може да се предприеме, за да се запази качествена работа в селското стопанство, е да се подкрепи това да се запази. И а, трябва а, в решенията си парламента да подкрепи решенията за свързани с общата селскостопанска политика. Uh, no further... Няма уточняващи въпроси а, по този въпрос, затова преминаваме към следващия, който е от госпожа Магинес и се отнася до неформалният съвет по селското стопанство през септември, състоял се през септември тази година. Или който ще се състои през септември тази година. Господин министър, имате думата за отговор. Бих искал на първо място да поздравя комисията за а, успешното публична консултация а, за общата селско-стопанска политика след 2013 година, 6000 становища от обществеността, изследователски институти и така нататък. А, освен това, това допитване доказа интереса, който проявява обществеността към бъдещето на ОСП. ОСП не е само дело на земеделските стопани. Както знаете, публичната консултация доведе до конференцията за бъдещето на ОСП след 2013 година през юли месец. Различните срещи по време на тази конференция, кръгли маси, насочиха още по-добре посоките на размишление. Както знаете, министрите на земеделието през последните две години активно участваха в такива дискусии под чешко, шведско, испанско председателство. Белгийското председателство държи да напредне още повече дискусията в тази насока. Предизвикателствата на ОСП трябва да бъдат правилно оценени в следващата важна дискусия бюджета 2014-2020 година. Както знаете, бъдещето на ОСП ще бъде в центъра на вниманието на неформалното заседание 19-21 септември в Белгия. И председателя, господин на вашата Комисия по земеделие, господин Декастро, е, е поканен да участва в тази дискусия. Председателството много дълго време, през лятото отдели е, на обсъждане на резултатите и е, изготви една бележка, която ще бъде финализирана в близките дни. Бъдещите дискусии ще бъдат ще се задълбочат така както това е записано в Лисабонския договор, да се гарантира продоволствие здравословно, устойчиво замеделие на цялата територия на Европейския съюз, опазване на ландшафта и развитие на устойчиво, устойчиво развитие в селските райони. Е, подчертава се също така е, ползата от ОСП и значението на ОСП в стратегията Европа 2020 година. Дискусиите ще продължат е, през октомври с последен дебат за бъдеще, бъдещето на ОСП в съвета за меделие и по този начин и съветът, както и парламентът ще допринесат за този процес на обсъждане на ОСП. Обеден съм, че комисията обсъжда също така резултатите от дейността на Европейския парламент и съвета и съм убеден, че и тя ще положи всички усилия за представене представяне на съобщение, което ще бъде подкрепено от двете институции. институции. След като получим тази, това, това съобщение, ще се, то ще бъде обсъдено. Бих искал по отношение на отношенията с Меркосур и това споразумение Комисията по земеделие на Европейския парламент и парламента на, и министрите трябва да са наясно с значението на това споразумение. Много държави е, членки представиха неодавна своето становище. Искам да припомня също така, че комисията трябва да спазва предоставения мандат комисаря Чолуш увери а, съвета, че комисията ще следи за това да бъде спазена ОСП и основните интереси на европейското селско стопанство при тези преговори. Съветът ще следи а, с особена бдителност а, развитието на тези а, преговори. Следващият е, кръг на преговорите ще бъде през октомври и председателството ще следи за това да бъде стриктно спазен мандата за тези е, преговори. Госпожа Магинес, благодаря, господин министр. Отговорът бе подробен, за което ви благодаря. Най-вече за казаното за Меркосур, надявам се, че Комисията и съвета са отчели притесненията на парламента в дебата по въпроса. В отговора си на колегата ми Айлвард за разнообразието бях потикната да я попитам какво мисли съвета. Съвета, доколкото разбирам, иска да урежа бюджета за едната година, което не е добре за бюджета за селско стопанство в периода след 2013 година. Ако обичате да отговорите. Някои държави членки искат да е, се съкрати бюджета за едната година, но доколкото ми е известно, споразумението в съвета не върви в такава посока. И вчера сигурно сте е, чули компетентния белгийски е, министр и неговото изложение за бюджета за 2011 година. Чули сте какви са бюджетните перспективи за 2011 година и след като започва дискусията с парламента, искам да ви кажа, че не споделям вашия анализ по развитието на европейския бюджет. Два доточняващи въпроса от господин Рубих и господин Ейлвард. Господин Рубих първи. Благодаря, госпожо председател. Интересувам се във връзка с бюджета за 11-та година. Става дума за средствата, които се отделят за програмата за конкуренцията където става дума за предприемачеството, е, за е, интелигентните модели и така нататък. Проекти на е, ИТРЕ. Интересуваме какво е положението в момента. Господин Алберт. Благодаря, госпожо председател. Като се има предвид забележителното решение да се подновят разговорите с Меркосур, каква оценка а, прави съвета а, по отношение на вредните въздействия на всичко това върху а, европейските фермери, особено фермерите в Ирландия, които трябва да отговарят на много високи норми, норми, които не са приложими в страните, за които става дума. Благодаря, господин министр. За, за първия въпрос а, мога да ви посоча общото изложение на бюджета. Разбирам, че във връзка с конкуренцията, новациите, технологиите има много проекти и вие имате, разбира се, възможност от, още от значи, 1 декември миналата година да модифицирате бюджетните перспективи за едната година. Трябва да изчакаме бюджетния дебат, за да видим какви ще бъдат приоритетите от страна на парламента за този бюджет. Второ, за Меркосур, както ви казах, председателството много добре разбира опасенията на земеделците във връзка с подновяването на тези преговори. Искам само да посоча, че по време на тези преговори ние имаме мандат за преговори и всички положителни заключения ще бъдат а, а, такива, че ще има полза за европейските земеделци, защита на техните интереси, особено по отношение на географското, географската информация за происход. Благодаря, господин министр. Минаваме към следващият въпрос от господин Джонеки и той се отнася до изгледите за присъединяване на балканските страни към Европейският съюз. И така, <clears throat> целите на нашата политика по отношение на Западните Балкани е да се допринесе за стабилността на този регион и да се помогне на държавите от региона да живеят устойчиво, стабилност, просперитет и мир. През 1999 година Европейския съюз предприе създаването на процеса за асоцииране до присъединяването на тези държави и перспективата за присъединяването и целите са свързани с стабилността на този регион. Спазва се графика от Солун и консенсуса, който включва, посочва конкретните условия. Многократно съвета подчерта присъединяването на, запад, на страните от Западни Балкани. 14 е, юни, след срещата в Сараево, Сараево през, на 2 юни. Това беше препотвърдено. Шест споразумения за асоцииране и стабилизиране, от които четири са вече в сила, бяха подписани през последните години бе е, започна, е, вече започна, е, влезе в сила решението за започване на преговори с бивша Югославска република Македония. От политическа гледна точка Европейския съюз остава ангажиран със своите инструменти. В Босна и Херцеговина има две такива мерки Финансовата помощ ще бъде на 900 милиона евро през 2010 година, 1 милиард евро през 2013 година. Финансовата помощ надхвърля общо 13 милиарда от 1991 година насам. Що се отнася до датите на присъединяване, те зависят от степента на от, изпълняване на критериите процеса за стабилизиране и присъединяване и асоцииране. Има ясна процедура, която се спазва със съответните стъпки до присъединяването. Съвета очаква преминаване към следващите етапи от процеса, но всъщност правителствата на тези държави трябва да засилят темповете за спазване, за изпълняване на критериите. Те трябва да увеличат своите усилия в борбата срещу организираната престъпност и корупцията, увеличаване на административния капацитет, както и решаване на висящите въпроси. Е, целите на процеса на е, стабилизиране и асоцииране могат да бъдат постигнати само ако държавите и правителствата от региона участват активно и решително в решаването на тези въпроси. Регионалното сътрудничество и добросъседската е, политика допринасят за решаване на а, спорни а, въпроси на двустранна основа. И в този контекст съвета прикани на 14 януари съответните държави да решат е, е, висящите проблеми и споровете, които имат със съседни страни. В заключение искам да кажа, че през ноември 2009 година е, съвета е, взе решение за визови облегчения за гражданите от Бания и Босна и Херцеговина за тях все още не е взето решение. Надявам се то да бъде взето тази година. И през периода 2014-2020 година за сега съветът не може да вземе да се изкаже, защото очаква решенията свързани с следващите финансови перспективи. Bardzo dziękuję Pani Przewodniczącej za znakomite prowadzenie. Благодаря за гладкото протичане на дебата. Това следва да послужи за пример на останалите. Господин министр, може би и аз трябва да се сваля сакото. Това, което казахте, е добре известно в залата, но ми се ще да чуя нещо по-конкретно. Кой предстои да се присъедини първи? Сърбия, Черна гора, Македония. Коя държава е по-близо до присъединяването? всъщност това не означава, че аз ако ви кажа някои от тези три държави, че именно тя ще бъде първата ново присъединила се, защото те се развиват при, с различна скорост, с различни стемпове. That... Благодаря, господин министр. Разбирам, че трябва да си тръгвате незабавно. Искам да се извиня, че не успяхме да разгледам всички въпроси. Неотговорните въпроси ще получат писмен отговор. Благодаря ви за участието. Прекратявам заседанието. То ще продължи в 9 вечерта.